Good afternoon, guten Tag. Wir sind Mikrofone. Freue mich aber, dass äh, doch einige Kollegen da sind. Радвам се, че колегите са тук. Имаме един дневен ред, който не изглежда много пълен, обаче е доста амбициозен във всички случаи. Много ще ви кажа езиковия режим. Всичко без словенски. Извинявайте, шведски, поправя се председателката. Естонски, литовски, латвийски и малтийски. Всички останали езици се превеждат. Освен това, се излъчваме по интернет, така че, моля ви, дръжте се прилично. Не заспивайте, не си бъркайте в носа и така нататък. И така, предишната седмица искам да ви кажа, че бяхме в културната столица Есен. Госпожа Такова, Камаева и аз самата бяхме в Есен и сме ви изпратили един доклад за това посещение. Мога да ви кажа, беше едно чудесно преживяване. Видяхме дейностите на културната столица, които се планират. Видяхме как 35 е, извинявайте, 53 е, града са представени в една сграда в е, инициативата РУР 2010. Това е една идея, е, която със сигурност ще бъде последвана и от други културни столици. Видяхме в Есен, както и в Люксембург и Сърланд видяхме как стари индустриални градове могат да бъдат използвани за културни цели и как могат да привличат повече хора. Видяхме една чудесна опера. Е, господин Такола много се зарадва, защото архитектът е финландец. Ние не бяхме вътре, видяхме сградата само отвън. На културните столици, за е, културните неща, които видяхме, културните площадки, които видяхме, а, например медническия съюз и други забележителности, е, видяхме, че това са примери за правен за това как могат индустриалните градове да се направят по-интересни и по-любопитни, а може да се посетят и рудниците в региона. И тези рудници се използват също за културни цели. Имате ги. Имате доклада. И последната ми забележка искам да ви напомня. А, до вечера има покана за Европа, външните отношения на Европа. Много важни хора ще присъстват от 8 от към 6.30 до 8, 8.30 долу в залата ще, има, ще се състои този прием. Хората, които искат да гледат мачовете, естествено могат да си тръгнат после, но 60 човека са казали, че ще дойдат, така че моля ви, елате, не ни излагайте. Освен това, разбрах, че някои от нашите колеги се опитват да съживят външните отношения заедно с госпожа Ештън да ги да съживят външните отношения на Европейския съюз, а, като им придадат един по-активен култур, културен елемент. В тази зала ще се опитаме да говорим заедно едни с други, а не против други. И така, минаваме към трета, че точка на дневния ред става дума за гласуването, гласуването за съставяне на а, публична сфера в Европа. Имаме 180 изменения. Господин Лъкегард е докладчик. Днеска ще гласуваме с ръка. Ако не е ясно гласуването и резултатът от него, ще ви помоля да използвате вашите електронни карти. Моля, поставете ги още, за да им, още от сега, за да имате готовност. Ще дам на господин Лекекор за въвеждащи бележки. Благодаря. Мисля си, че много вече се говореше за този доклад, така че няма да удължавам дискусията. Само бих искал да благодаря на определени хора. Първо, всички, които участваха в дейността по подготвяне на доклада. Специална благодарност към докладчиците в Сянка за тяхното участие в процеса. И имахме много плодотворни срещи и обсъждания възоснова на многото ви предложения. Благодаря на Европейската комисия и представителя на комисията за един много открит подход, който беше показан, много градивен подход. Не, че не го очаквах, но наистина обсъжданията с вас също бяха много плодотворни. Благодарности също и към секретарията на нашата парламентарна комисия за помощта с много текстове. И разбира се, много благодаря на моите много компетентни сътрудници. Надявам се, че всички тези усилия ще бъдат възнаградени при днешното гласуване, но ще видим. Благодаря ви. Значи няма да имаме дискусия сега. Имахме дискусията преди това. Госпожо Палидели, съжалявам. Тогава, ако искате, по-нататък вземете думата, но сега ще гласуваме направо. Имаме един депутат от НП в повече. Кой ще се откаже доброволно от гласуването? Лорана? Достатъчно ли е така? Добре. Значи не съм информирана правилно. Извинявайте. Achso, wir haben auch einen äh, Gue, der zu viel Аме от обединената левица един в повече. Колко могат имат право да гласуват? Аз искам. Аз няма да участвам в гласуването. Добре, нека така да решим проблема елегантно. Имаме, значи, двама, един в повече. И така, продължаваме да гласуваме параграф 1, изменение 32 за, против, въздържали се, приема се. Значи, ще казвам измененията номер 33 за, против, въздържали се, приема се, 34 за, против, въздържали се, приема се. 35 за, против, въздържали се. Не е ясно. Значи гласуваме електронно за.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 Това не, не работеше ли при вас? Тогава още веднъж, моля. А тогава отиди на другото място. Матоло, моля, мили на задния ред. Може ли да му помогнете? А сега работи добре. 47 за, Гласуваме за 47. Отворено е електронното гласуване. Прекратявам гласуването. 16 за, 12 против. Приема се. Добре. Е, така е. 48 за, против, въздържали се, приема се. Компромис е едно за, против,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 против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 2. За, против, въздържали се, приема се. Компромис 3. За, против, въздържали се, приема се. Параграф 10. За, 74 против, въздържали се, приема се. 75 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 4 за, против, въздържали се, приема се. 80 и 81 са еднакви за, против, отхвърля се. 82 за, против, въздържали се, приема се. 83 за. Кое е прието? А, след като 82 е прието, 83 отпада. 84. 84 за. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. Компромис 5. За. Против въздържали се, приема се. 49. Извинявайте, 94. за, против, приема се. 95 и 96 са еднакви. За, против, въздържали се, приема се. 97 за. А, това отпада. 98 за. Против въздържали се, отхвърля се. 99. На две, на, два части, на две части гласуваме за първата част. Господин Палиаде, госпожа Палиадели. Искам да отеля това изменение и да представя едно основно изменение, което префразира първата част на предишното изменение. Признава значението на това Евронюс да разшири езиците си, за да може да покрие всички държави в Европейския съюз, за да може да представлява модел на съвременен, обективен и прозрачен журнализъм с качество, добро качество на работа и прозрачност при рекламата. Аз го разбрах, мога още веднъж да го прочета. Ако някой е против, не може. Сега ще го прочета още веднъж. Признава значението на това Евронюс да увеличи езиците си, така че да покрие всички държави членки на Европейския съюз, скоби и повече, и други, и да представлява модел на независим телевизионен журнализъм, който да насърчава обективност при представянето на информацията, качество при, при определенето на политиката и прозрачност при рекламата. Господин Нокигар, нямам нищо против. Просто обмислих текста. мисля, че това, което обсъждаме в момента е дали това изменение може да се подаде или не. Ако това ме питате, тогава да, мисля, че може. Господин Кавада. Благодаря, госпожа председател. Един кратък коментар към колегата, която току-що подаде това основно изменение. Не мисля, че Евронюс може да стане, да стане независима телевизия, защото тя вече е независима телевизия, затова може би е добре да напишем да продължи да е независима телевизия. Добре, благодаря. Госпожо Ханибал. Благодаря, искахме разделно гласуване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 въздържали се. С това те, те са приятели. 121 отпада и 122 също отпада. 123 на две части гласуваме. Първата част за, против, въздържали се, приема се. Втората част за, против, въздържали се, приема се. 124 за, против, въздържали се. Не беше ясно. Нека гласуваме, нека проверим електронно. Гласуваме за 124. Край на гласуването. 17 на 10 приема се. Така, основно изменение на господин Белет. Номер едно. Трябва ли да го обясна? Е, господин Лекегор, за това ли сте? Няма проблем. Нямате проблем. Имаме текста. Добре. За. Против. Въздържали се. Приема се. 125. То отпада. Компромис 6. За. Против. Въздържали се. Приема се. 120... 132. За. Против Приема се. 133 за, против. Отхвърля се. 134 за, против. Въздържали се. Приема се. 135 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 136 за, против. Приема се. 137 за, против. Въздържали се. Отхвърля се. 138 за, против, въздържали се, приема се. 139 за, против, приема се. Осно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. 104... Не, това отпада 141 за, против, въздържали се, приема се. 142 за, против, въздържали се, приема се 143 за, против, въздържали се, при, е, отхвърля се 144 за, против, нека да го проверим. Гласувайте, моля. Край на гласуването. 11 за, 18 против, Отхвърля се. Това беше Папа Николан. 145 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 146 и 47 са идентични. За. Против. Отхвърля... А, приема се. 148 за. Против. Нека видим. Гласувайте. Край на гласуването. 15 на 15 отхвърля се наполовина. 149 за, против, въздържали се, приема се. 150 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 7 за, против, въздържали се, при, приема се. 157 за, против, отхвърля се. 158 за, против, въздържали се, трябва да видим. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Отхвърлено е предложението, изменението. 159 и 160 са еднакви за. Против, въздържали се, отхвърля се, 161 за. Против, въздържали се, отхвърля се, 162 за, против, отхвърля се, приема се, 163 за, против, въздържали се, приема се, 164 за, против, въздържали се, приема се, 165, 166, 167 са еднакви, гласуваме за, против, приема се. Компромис 8 за, против, Нека видим. Гласувайте сега, моля. Край на гласуването. 15 на 15 отхвърлено е, отхвърлено е компромисът. 169 и 177 за, против, отхвърля се. 172. Кой е за? Против? Въздържали се, отхвърля се. 173 за, против, въздържали се, отхвърля се. Искам да попитам, може ли да гласуваме за 174 до 185? Дали може заедно да гласуваме за всички тези? Не може. И така гласуваме по-отделно. 174 за, Против? Нека видим. За 174 гласуваме. Гласувайте сега, моля. Край на гласуването. 17 на 13. 176. За. 176. Хайде бързичко. Против. Не, още веднъж. 176. За, за него гласуваме. За. Против. Нека видим пак. Гласувайте електронно, моля. Край на гласуването. 18 на 11. Приема се. Господин Кавада, може би е, може да гласуваме от 175 нататък до 185. Това може да, тези може да гласуваме заедно. Да, обаче госпожа е, Вержер не иска, не може да променим, за съжаление, така че 175 за, против, приема се, 177 за, против, приема се. 177 за, против, приема се. 179 за, против, приема се. 180 за, против, приема се. 181 приема се. 182 приема се. 183 приема се. 184 приема се. 185 приема 185 приема се. Сега за едно от е, преамбюла приема се. Второ съображение приема се. Трето приема се. Четвърто за, против, въздържали се, приема се. Пето за, против, приема се. Шест за, против, въздържали се, приема се. Седем за, против, въздържали се. Нека проверим. проверяваме за 7. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Пак 15 на 15 отхвърляме. Сега сме на 8. За, против, въздържали се, приема се 9. За, против, въздържали се, приема се, 10 за, против, приема се, 11 и 12 са еднакви, за, против, въздържали се, отхвърля се, 13 за, против, въздържали се, отхвърля се, 14 за, против, въздържали се, приема се, 15 за, против, въздържали се, отхвърля се. 16 за, против, въздържали се, отхвърля се. 18 за, против, отхвърля се. 17 за, против, въздържали се, приема се. 20 за, против. Нека видим. 20. Гласувайте сега. Моля. Край на гласуването. 25 на 5. Значи, моля ви, вдигайте ръце. Това беше много ясен вод. Сега стигнахме до 21 и 22. За. Против, въздържали се, отхвърля се. 30, 23 за, против, въздържали се, приема се. 24 за, против, приема се. 25. Може ли до 31 да гласуваме блок? Всичките заедно? Да, може. Добре, гласуваме за, от 25 до 31 за, против, въздържали се, приема се. И така, гласуваме общо за предложението. Моля, гласувайте доклада сега. Край на гласуването. 24 за, 3 против. Един се въздържа. Честито, господин Лекагор. Ah, yeah. So, wir kommen jetzt zum nächsten Punkt der Tagesordnung. Es geht um das Kulturerbe. Става дума за знака на европейското наследство. Госпожа Палиадели е тук днеска. Тя е нашия докладчик по този доклад. Миналия път имахме възможност да обсъдим различните становища на националните парламенти по тази тема. Интересно е да се види този текст. Аз го прочетех. Прочетох това, което казва Френския сенат. Много е любопитно. Препоръчвам на всички да го прочетат. Германците добре са се държали, те са за този знак, французите са малко резервирани, но така или иначе е любопитно да се види какво смятат предварително националните парламенти. Така това ни заостря вниманието върху някои аргументи, които може да са необходими в дискусията. Госпожо Палядели, имате думата. Благодаря. Още веднага искам да кажа, че становището, отрицателното становище, отрицателното становище на Френския сенат има връзка с въпроса за добавената стойност на, на знака за европейско наследство и няма отношение с, към отговорите, които очаквахме от парламента. Става дума за е, съответствието с принципа на субсидиарност. Така че мисля, че е много положително, че Комисията по култура ме е помоли да поема това досие – за въвеждането на знака за европейското наследство. От друга страна, много голяма отговорност е да се състави, да се напише един такъв доклад. Не само защото това е една този доклад ще се обсъжда на, по процедура на съвместно взимане на решение, а и защото по този начин ние ще станем по-видими за европейските граждани, ще заострим тяхното внимание към общата ни културна принадлежност, общата ни е, европейска идентичност. Става дума за елементи, които сочат корените на Обединена Европа. През 2005 година започна инициативата. За целта беше да се намали дефицита на информация, изпращан към европейските граждани. Смяташе се, че хората не познават историята на Европа, ролята на Европейския съюз и ценностите, на които встъпва Европейския съюз. Това няма нищо общо с последните събития от нашата история. Става дума по-скоро за правителствата, които не успяха да са достатъчно солидарни в началото на кризата и да а, я предотвратят в началото. Мисля, че трябва да използваме културата за социалното сближаване. През 2006 година тази институция бе потвърдена на, международно, на междунационално равнище. 17 държави членки участваха на срещата през 2006 година и 24 страни са приели този знак. През 2008 година, ноември месец, тази инициатива бе прехвърлена, преобразувана в европейска акция, европейска операция. Аз и моите колеги говорихме с представители на комисията, на съвета, на комитета по регионите, на а, наша Европа и с представители на, гражданските, на гражданското общество. Имаше първоначални изказвания и обмен на мнение с други страни, с други личности и видяхме, че има голямо единство по отношение на този знак и на съответните критерии, които сме заложили. А това са първи обмени на мнения. И следствие на тях видяхме, че има единство по различните аспекти на предложението. На кои въпроси трябва да дадем отговори. Дали да се съсредоточим само на 17-те държави членки, както се казва в член 4, или трябва да надхвърлим европейските, т.е. границите на Европейския съюз, така че повече страни да участват в този знак. Знаете, че европейското културно наследство надхвърля границите на Европейския съюз и ето защо би било логично да вземем предвид географските граници на Европа като критерии и не и държави не членки на Европейския съюз могат да поемат този знак. Това е моето мнение. Преди имахме една подобна инициатива, където а, всехме географските граници на континента Европа. и когато имаме и предстоящи разширявания на Европейския съюз, това също е един допълнителен аспект. Така че възможността за държави извън Европейския съюз да получат този знак, нека е отворена. Това е поне идея за момента. Бе казано, че този знак трябва да бъде използван на международно равнище за подобряване на престижа на Европейския съюз. Мисля, че всяка страна на европейския континент трябва да може да кандидатства за този знак. Естествено, важно е е, раздаването, от даването на знака да е прозрачно и тук се опираме на критериите от член 7. Имаме определен опит. Държавите членки трябва да заложат определени критерии и тук става дума за културни критерии, но също така и ислямски паметници на културата могат да бъдат е, включени в знака за европейско наследство. Друг критерий е критерия за принадлежност към Европейския съюз и Обединена Европа. Идеята за европейското обединение е една много стара идея. Тя започва от Карл Велики. И както се казва в решението, тази институция се основава на два аспекта. Става дума за обединена Европа и за общите културни ценности и корени. След това е, имаме член 19. С него много се, раз... с него много се занимавахме. Той е много важен за тази институция, институцията на знака. 1,3 милиона евро са бюджета за този знак и те ще бъдат разпределени за 3 години. Е, трябва да се покрият разходите за секретарията и разходите за групата експерти, които ще работят по отдаването на знака. Знака под знака няма да се финансират други инициативи, например представления или други инициативи по отношение на изкуството и културата, т.е. инициативи в рамките на културните столици няма да бъдат финансирани. Но ни трябва финансова подкрепа, за да може да се укрепи добавената стойност на знака. И това би било възможно, ако се ограничи броя на е, държавите, които могат да получат знака. След това член 10 и 11 става дума за субсидиарността. Всяка държава ще може на година да предложи две площадки, така да се каже, или два паметника на културата за, за получаване за знака на европейско наследство. Това не значи, че трябва винаги да е така, но по принцип трябва да имаме максимално 81 паметника на културата. Но това е теоретично. Надяваме се обаче да не, със... да не се създаде допълнителна бюрокрация, и да, да не нараснат прекалено много разпо, разходите за експлоатация, което ще намали стоеността на знака. Надяваме се, че знакът ще се отдава на онези обекти, които отговарят на всички стриктни критерии. И така на всеки две години трябва да се предприемат и мерки, ако всяка година 27 държави членки кандидатстват за даден обект, тогава ще може да отдаваме знака на всеки две години. Това е процедурата. Сега искам да кажа нещо за групата експерти, които ще преценяват критериите за отдаването на знака. Смятаме, че член 8 тук е важен. Е, тя постановява създаването на тази експертна група. Експертите трябва да докажат, че са в състояние да извършат оценките. 12 члена ще има тази комисия, е, по 4 има представители от съвета, комисията и, парламент, и парламента. Но може би трябва да имаме и един представител от, комета, от комитета на регионите, за да имаме нечетен брой членове. И тези експерти трябва да са компетентни в различни области, например областта на европейската история, трябва да са запознати с културните ценности и така нататък. Не бива да се ограничаваме само върху трите институции, т.е. Комисията, парламента и съвета, а хубаво е да имаме една географс, един географски баланс. Под член 11 и 13 е, сме записали как ще, се, ще става избора за знака но крайното решение ще се взима от Европейската комисия, но това, е, е, това решение ще се взима на базата на доклад, изготвен от тази експертна група. За мен беше малко проблематично тези завишени компетенции на комисията. Първоначално смятахме това да е независимо решение на комисията, Говорих с други колеги обаче и много е вероятно комисията да се придържа към препоръките на експертите. Освен това, мисля, че трябва да намерим начин по който да увеличим ролята на Европейския парламент при отдаването на знака. Е, трябва да видим какъв принос може да направим, да създадем наш собствен метод, например при потвържда... за потвърждаване на знака. Освен това, е, мислехме и за обекти, които имат мултинационално значение. Е, и така, смятам, че не само една държава членка може да дава едно предложение, а за такива специални обекти е, предложенията могат да идват от две или повече държави членки. Но в такъв случай една възможност е, двете държави ще загубят по една възможност, защото те ще имат е, само две възможности за кандидатстване за обекти на две години. Сега за преходните разпоредби. Те стават дума за обектите, които вече са получили знака трябва да има разлика между знаците, които са получени до момента и знаците, които ще бъдат отдавани. Стария знак трябва да продължи да съществува за тези предишни обекти и ако те отговарят на новите критерии, те могат да кандидатстват отново. Ако изпълняват критериите, те ще получат новия знак. Логото. Това не е описано в предложението, но искам кратко да се спра на него. Трябва да направим дизайн за ново лого и да обявим национален конкурс, за да направим разграничаване между стария и новия знак. И сега, предложението на комисията е доста бюрократично издържано, въпреки добрите намерения. И тук има малко съмнение, защото според мен трябва по-убедително да подходим към въпроса. Защото културата е, може би, най-голямата ценност, най-голямото богатство на нашия континент – този знак трябва да го използваме като инструмент за разпространение, поощряване и популяризиране на общите културни корени на Европа, а не той да се превърне в някакъв бюрократичен инструмент, който да накърни имиджа на тази институция. Трябва да популяризираме знака за европейско наследство това бяха моите забележки. Сега с интерес бих изслушала вашите мнения. Следващия месец трябва да предам доклада. Благодаря. Благодаря, госпожа Санче Шмидт. Merci, Madame la Présidente. Euh, lorsque nous nous sommes rencontrés la semaine dernière pour l'échange de... Благодаря, госпожо председател. Когато се срещнахме вчера за размяна на становища, И след като е, изслушахме тогава госпожа Париадели, установих, че е, идеята за културно наследство е твърде обширна и хората се опитват да подведат много различни елементи под тази идея. А, само за културно наследство ли говорим? Не говорим и също за историческо наследство. Как можем да насръчим хората да се да възприемат нещата като е, важни за Европейския съюз. Госпожа Палядели каза, че тук говорим основно за паметници, но мисля, че не става дума само за паметници. Говорим и за, за, за други е, обекти. А имам обекти, които са получили знака за наследство, без да са част от историческото, без да са паметници. И въобще въпросът е какво ще получи съответния обект от този сайт, от този знак. Дали ще бъде включен в някаква мрежа, информационна мрежа в някакъв вебсайт и, и колко обекта ще получат този знак. 27 обекта всяка година. Може би, ако раздаваме толкова много знакове, тогава ам, ще девалвира стоиността на този знак. Може би трябва да намалим броя им. И каква ще е ролята на Европейския парламент в вземането на решения по тези знаци? А, а, не мисля, че е подходящо комисията просто да вземе решение и след това да информира парламента. Не е ли по-добре да работим по процедурата, използвана за европейските културни столици? В тази процедура парламентът има право на становище и процедурата работи добре. А, доколкото разбирам, на този етап не се предвижда от парламента да, да даде становище, но мисля, че това е важно. И накрая, какво искаме от страните, които искат да участват, да кандидатстват за този знак? Какво трябва да гарантирате? Мисля, че ако една страна кандидатства за този знак, тогава трябва да приеме някои отговорности, свързани с него. Какви усилия да изискваме от държавите, които кандидатстват? Е, дали от различните държави ще се изискват различни неща? Благодаря. Господин Фисъс. Благодаря, госпожо председател. Да, мисля, че това е отлична идея, но все пак има много въпроси. Някои от тях вече чухме от колегата Санчес Смит. Предложението става дума за два обекта във всяка държава членка, но мисля, че това не е много справедливо. Не може да има два обекта в Германия и два обекта в Малта. с цялото ми уважение към Малта, просто тук говорим за една страна, която е много по-малка от друга. Също така разбирам, че предложенията се правят от държавите членки. Но как ще могат да се правят тези кандидатури? Могат ли да се правят чрез Европейски парламент? Могат ли отделни асоциации да ги подават? Имам, искам повече информация тук. Разбрахме, че ще има и съвет от експерти, който ще вземе решение – но в крайна сметка кой взема крайното решение? Комисията или и парламентът има думата? И накрая, след като държавата е получила знака, какво можем да искаме от държавата? Дали е, тя трябва да поеме задължението да поддържа съответния обект? И ако не го поддържа, да отнемем ли знак? Господин Матола. Благодаря, госпожо председател.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 може би не става дума за, ми, за милиони, но това е друг въпрос. Имам предложение за избора на местата. Е, това трябва да става чрез експертна група. Това е малко странно, защото в член 13 се казва, Знакът за културно наследство, за европейско наследство се дава за неограничено време. Защо го казвам, че е странно? Казвам го, защото член 14, според член 14 ще актуализира времевия период за който се отдава знака, т.е. дали все още обекта отговаря на критериите. Това също ще наложи разходи. И така, когато експертната е, група отдаде даден знак, е, надзора, така да се каже, на, над обектите трябва да бъде поет от държавите членки. Това е моето предложение. А, държавата членка има интерес да запази този знак. И тогава държавата членка трябва да се задължи да поддържа обекта. Или пък държавата членка трябва да има право сама да оттегли знака. Знаците през първата година трябва да бъдат оценени. Имам един въпрос. Когато даден обект не отговаря на критериите, може ли повторно да кандидатства в, на последващ етап, защото се казва, че защото се казва, че на всеки две години може да се оправят кандидатури. Надявам се, че един обект да може да кандидатства винаги, когато държава членка го предложи. Господин Таверес. Обригато, сеньора президент. Много благодаря, госпожо председател. Надявам се, че това е един от случаите, когато ние сме съгласни всички за практиката, но по-скоро имаме разногласия за теорията. Изцяло съм съгласен с идеята за този знак за европейско наследство, както и другите колеги. Но има редица практически проблеми, които трябва да бъдат решени. Броя на обектите, които могат да получат този знак, говорим за това, че ако се предлага 27 обекта всяка година, това може да разводни идеята. Тоест, ние трябва да помислим как да упражняваме демократичен контрол нещо, от което нашата институция е заинтересована. Аз не казвам, че демократичният контрол гарантира качество, но поне той създава прозрачност и доверие от страна на гражданите. Според мен е добра идея да имаме един процес на консултации в рамките на тази парламентарна комисия и да получим предложение от специализираната комисия, експертната комисия. Можем да проведем едно обсъждане тук в парламента можем да излъчим четирима депутати от е, Европейския парламент, от четирите политически групи. Не можем да поемаме риска да не представим богатството на политическите идеи в този парламент. Мисля, че трябва повече да се помисли за обхвата на проекта. Докладчика в самото начало каза, че независимо от това дали този проект ще е ограничен в рамките на Европейския съюз, тя не знае дали трябва да се ограничи този знак само до Европейския съюз или трябва да обхване цяла Европа. Това е интересен въпрос. Ние трябва да помислим какво ще се случи в Европа в бъдеще дали ние ще възприемем един подход, в който ще се взимаме в собствения си пъп и ще възприем утопичната идея за един изолиран Европейски съюз. Говоря като граждани на Португалия. И, например, ние имаме повече общо с Бразилия, отколкото с Естония. Е, и тук виждам списъка на обектите, които са предложени от моята страна. И това са катедрали, музеи. Това не просто е физическо наследство, но има също така и неосезаемо наследство. Например, отмяната на смъртното наказание – Португалия беше първата страна, в която беше отменено смъртното наказание, първата страна в Европейския съюз. Много е е важно да ви напомня, че всеки месец в Страсбург ние говорим за смъртното наказание извън Европейския съюз. Т.е. това не е нещо, което е ограничено до нашите граници. Да, ние можем да говорим за отмяната на смъртното наказание, но ние трябва да говорим за принос на Европейския съюз за световното наследство. Така че може би да променим заглавието но важно е да подчертаем факта, че в тази сфера ние говорим за приноса на Европейския съюз към световната култура. Благодаря ви. Благодаря. Искам да помоля колегите, че 6 и 5 искаме да чуем комисията и трябва да помоля колегите, колегата да ме замести, защото трябва да сляза госпожа Белес. Благодаря, Nagyon kiváló ötletnek tartom ezt a... Благодаря, госпожо председател. Аз смятам, че това е едно чудесно предложение и мисля, че наистина може да подобрим европейската идентичност по този начин. Имам някои предложения. Този знак трябва да има връзка с миналото, но трябва да отправя и послание за бъдещето. Трябва да имаме някаква, някакъв единен, един лого за 27-те държави членки. Тук става дума за културни, културни градове и паметници, но може би може да разширим това понятие. Защото в Европа има и нематериални, бер... Е, нематериални ценности, които са, имат символно значение. Е, важното е при отдаването на знака и при кандидатстването да имаме тема, е, за да има по-голямо разнообразие. На трето място – условията – има една предварително кандидатстване на, на национално равнище и въпросът е дали държавите членки ще спазват еднакви условия при тази предварителна процедура, при предварителното кандидатстване. Важно е тази, е, това, темата, под която ще става кандидатстването, да бъде обявена. И хубаво е да направим мрежа от тези обекти. Благодаря, госпожа Хана. Съвсем накратко, госпожо председател. Мисля, че видяхме от изказването на колегите колко важно е да уточним профила на този знак. Може да тръгнем по съвсем нови пътища. Аз идвам от една културна столица. Града беше културна столица през 2003 година и зная колко вдъхновени бяха хората, когато разбраха, че градът им ще е културна столица. Така че наистина има голям потенциал в този знак. Няма да е лесно да уточним единни критерии. Комисията ни е дала много възможности и тази, тези възможности трябва да ги използваме. И накрая, не зная всъщност кои обекти са получили до момента знака. Хубаво е да видим какви критерии са съществували до момента. Да, секретарята, казва председателката, е, ще направи справка и ще ви даде тази информация. Госпожа Коста. Ringrazio molto la relatrice eh, Pagliadelli perché ha posto le questioni chiave di una decisione molto importante бих искала да благодаря на госпожа Палядели като докладчик, защото тя повдигна няколко важни, е, множество важни въпроси. И, колеги, тук трябва съвсем ясно е, да заявим нещата. Когато говорим е, за различните решения, дали са между правителствени, дали има доброволна е, доброволен елемент от страна на държавите членки или пък решението е на ниво Европейски съюз. Е, това са две много различни неща. Би било интересно държавите членки да включат и общественото мнение, и научната общност при подбора на обектите, които кандидатстват, защото е необходима предварителна селекция на национално равнище. След това имаме много различни слоеве на вземането на решение, дали е да е комисията, становище от парламента или въобще как да се действа. И в текста се казва, че за разлика от културните маршрути или други културни обекти, важната стойност на този конкретен знак ще е, че той се дава не само на паметници, на някакъв исторически паметник или архитектурен паметник, а на някакъв обект, който е от символно значение за европейската култура. Ето, например, в моята страна този тип а, а, такъв тип обекти биха могли да бъдат домовете в които са родени някои от бащите основатели на Европа. Така че тук говорим за това как. А, а тук говорим и за това как представяме своята европейска идентичност през останалата част на света. Затова трябва да има конкретен европейски елемент, за разлика от другите знаци за културно наследство. Също така е добре да се обмисли някакъв малко по-малко автоматичен начин. Е, не е, определен брой на държава членка, а да се определя възоснова на качеството. Необходимо е да има мрежи на различни равнища. А също така Цялата система трябва да се управлява, трябва да има специални връзки с обществеността. А така че този знак не е нещо безплатно, но е много важно обектите да са добри. Госпожа Шак и госпожа Кария и комисията. Благодаря на докладчика за това, че очерта предизвикателствата, с които предстои да се сблъскаме. Е, разбира се, е, ние в Европа сме обединени от, разли... от е, конкретни ценности и е важно те да се поставят в центъра. Но мисля, че изпълнението на този план няма да е лесно. Очакваме проекта доклада. За нашата група прозрачността е много важна. Много е важно да не се създава допълнителна и ненужна бюрокрация, особено когато става дума за бюджетните ограничения. Тук също така е важно да включим и гражданите, защото това е една от заявените цели на този проект. Някои от е, споменатите елементи ми припомнят дискусиите за Европеана, отново говорим за културното наследство на Европа, но в случая на Европеана за неговото дигитализиране. Трябва да видим как да използваме новите медии, с които разполагаме, интернет и прочие, за да разпространим информацията за културното наследство и особено за ценностите. Също така това може да помогне на хората от различни страни в Европа да се чувстват в по-голяма степен заедно. И ако говорим за интернет, това е отлична възможност да ангажираме в този процес и хора, които не са граждани на Европейския съюз. И тъй като целта е да се създаде по-добро познание за това какво е Европа. Много важно е това да не се превръща в един бюрократичен, скъп и дори, може би, не особено успешен а, проект. Така че, а, защото и това би се отразило на възприятията за Европа и то по отрицателен начин. Така че се надявам проектът да работи. Добре, очаквам добро сътрудничество доклад, с докладчика. Благодаря. Sì, grazie Presidente, sarò molto veloce perché... Eh, Благодаря. Много накратко. Вече много неща бяха казани. За това ще се спра върху най-важните. Бих искал да чу мнението на комисията. Ние получихме съобщение от комисията. Това е много добро, блестящо съобщение на комисията. То говори за европейската идентичност. Но по-настоящем нещата са много схематични, не са изпълнени с съдържание. Ние трябва да напълним рамката с съдържание. Европейският парламент може да даде своя принос. Това е ясно, но ние трябва да обсъдим нещата в нашите собствени групи. Бяха предложени много идеи, но групите трябва да възложат на своите докладчици и докладчици в сянка задачата да допринесат за съдържанието, използването на този знак за съдържание. Необходимо е да се изяснят и задълбочат някои от идеите. Би било добре комисията реагира. Например, този знак може ли той да бъде отнет, отеглен, дали може да бъде даден отново след известно време и как се дават тези знаци? Трябва ли задължително всяка година да има 27 такива знака? Или един знак ще се дава всяка година? Защото държавите членки могат да внасят предложения някои години за обекти, които не са толкова заслужаващи този знак, колкото са обектите, предлагащи своите обекти. Бих искал да чуя комисията и мисля, че всяка политическа група трябва добре да обмисли темата. Това е един важен въпрос. И това е нещо, което е важно за бъдещето на Европа. Благодаря, господин Скория. И сега е ясно, че имаме нужда от повече информация. Госпожа Хансън от Европейската комисия сега ще се изкаже по този въпрос. След това, може би, ще имаме време за допълнителни изказвания. И след това, като пунктуални германци, ще приключим точно в 6.30. Благодаря ви за изказванията. Разбира се, ще сме много доволни да работим с парламента и съвета през предстоящите месеци, за да подобрим текста, да гарантираме това, че той обхваща всичките възможни предложения. Бих искала да подчертая, че що се отнася до метода, това предложение беше основан върху много обширни консултации с обществеността. Около 120 организации взеха участие и ако отчетем факта, че някои от тези организации бяха пред, организации, представящи редица организации, реалния брой още повече имаше още и засед... извинете, срещи с обществеността включително в държавите членки. Ние също така проведохме едно много подробно, проведохме много подробна оценка на въздействието. И Допълнителна информация е, че по време на френското председателство през 2008 година, през ноември 2008, съветът прие заключение, призовавайки комисията да приеме този знак и когато обсъждахме този въпрос, ние се постарахме да отговорим максимално на интересите, изразени от държавите членки. Бих искала да внеса някои разяснения по някои основни аспекти, които тук бяха упоменати. Първо, географски обхват. Може би бих могла да уточня защо комисията предлага да бъде ограничен този знак поне за сега до 27-те държави членки. Една от причините е, че основната цел на този знак е да бъдат доближени гражданите до Европейския съюз. И имаше много силно изразени искани от държавите членки от обществеността, че този знак трябва да бъде допълващ другите подобни обозначения. Така че това беше един аспект. Вторият беше, че както си представяте, това ще бъде един твърде сложен процес с 27 национални процеса за избор и ние трябва да сме благоразумни. С това искаме да започнем с държавите членки на Европейския съюз. Обаче в изложението на мотивите ние посочихме, че когато се проведе първата оценка 6 години след започването на инициативата, може да се обмисли въпроса за географски обхват и да бъде той разширен, така че да обхване страните, които участват в културни програми. Ние изрично посочихме страните, участващи в културни програми, защото това е възможното разширение в бъдеще. Така че това беше известно разяснение, свързано с географски обхват. Също имаше въпрос за това каква е реалната полза на тази инициатива в сравнение с други инициативи. Първо, Става дума за европейската история, европейското послание на тези обекти. Те трябва да са свързани с европейското наследие. Става дума за символното значение, не толкова за естетическата стойност на тези обекти втория важен момент в инициативата, е, че тя е свързана с образованието, особено за младите хора. Младите хора да научават повече за Европа. Не става дума за запазване, опазване на паметниците, така че по-важният аспект за нас е образователната стойност и накрая инициативата се стреми към създаване на мрежа от контакти между обектите, нещо, което беше тук споменато от един от депутатите. Това е един от ключовите елементи на предложението парламента И ролята на комисията ще бъде по-специално също така да насърчава създаването на мрежа от контакти, да увеличава видимостта на обектите. Що се отнесе до процеса на определяне на наследството, което ще получи този знак в съответствие с Лисабонския договор, това ще бъде мярка за изпълнение, т.е. това ще бъде една мярка изпълнявана от комисията. Така че комисията ще определя обектите. и Също така ние обсъдихме нещата с програмата за европейски столици на културата. Те ни казаха, че процесът за определяне е продължител, доста продължителен. Той взема около 6 месеца. Съветът е, определя столиците и парламентът излиза със становище. Така че това е един доста сложен и не особено гъвкав процес. За ролята на парламента. Предложението включва нещо, което беше отразено по време на обсъжданията, че е необходимо да вдъхва доверие този проект от самото начало и че той трябва да запазва своя престиж. Затова изборът трябва да бъде независим. Процесът за избор трябва да бъде независим. Затова предлагаме експертите в Европейската комисия да бъдат независими експерти. Но ние предлагаме европейските институции парламент, комисията и съвета да ги назначават, така че парламентът ще има роля при назначаване на тези независими експерти. Също така, то беше зададен въпрос за дефиницията на културното наследство. Да, дефиницията е твърде обща. Тя включва културата и историята, тя включва също така и нематериалното, неосезаемото наследство – до толкова, доколкото то е свързано с някакъв обект. И точната дефиниция на понятието културно наследство се съдържа в член 7, или не е първа, така че има три аспекта тук. Обектите трябва да имат трансгранично или общоевропейско значение – те, освен това, обектите трябва да са играли роля в европейската история, интеграция, да са свързани с ключови европейски събития и личности, също така да бъдат свързани с напредъка в технологиите, изкуството, културата и т.н. И обектът трябва да играе роля в насърчаване укрепването на основните европейски ценности, като свобода, демокрация, зачита на човешките права, толерантност, солидарност. Имаше въпрос за бюджета за инициативата. Бюджетът е доста скромен, но ние смятаме, че той е доста економически ефективен. Предлагаме 3 годишен период. Е, милион и 300 хиляди евро на 3 години. Това не включва заплащането на персонала. Е, няма да има допълнителен персонал, просто ще бъдат придадени допълнителни функции на щатните служители на комисията. Бюджет ще бъде скромен, защото държавите членки постигнаха съгласие от самото начало, че те искат тази инициатива да бъде необременителна и бюджетът да бъде минимален. И че националните средства трябва да бъдат насочени към тези обекти въз основа на принципа на субсидиарност. Освен това имаш загриженост, че ако има прекалено много обекти, това може да доведе до разпиляване на средствата от бюджета, което може да създаде проблем. Това е. Културната програма е много малко тя е 400 милиона евро по сегашната финансова рамка за 25 страни. Имаше предложение за лого. Това е добра идея. Смятаме да го направим. Смятаме, че е добре да се създаде видимост, да се привлече интерес на младите хора. Имаше въпроси, въпроси за процеса на избор и броя на обектите. За броя искам да уточня, че това, което ние предлагаме, че по време на годината за избор всяка държава членка може да предложи максимум два обекта и максимум един обект може да бъде избран. Това не означава, че един трябва да, обект трябва да бъде избран. Тоест, ако държавата предлага два обекта, но нито един не отговаря на обектите, той, е, на, извинете, на критериите и нито един няма да бъде избран. Тоест 27 държави подадат заявки за дадена година, ще има максимум 27 одобрени обекта. И не мисля, че всички държави членки всяка година ще предлагат свои обекти. Имаше въпроси за критериите за предварителни отбор на национално равнище критериите ще са същите, както и за Европейската експертна, комисията от европейски експерти в съответствие с член 7. Но що се отнася до организацията на предварителния подбор, оставяме изключително много свобода на държавите членки в съответствие с принципа на субсидиарност. Те могат да организират този процес на предварителен подбор, както те смятат за необходимо. Важно е те просто да отговарят на критериите. За нас е важно да получим предложенията до определената за това дата. От там нататък е, държавите членки имат голяма свобода. Имаше въпрос за наблюдение и за възможността да се отеглят е, знаците за наследство от обектите. Ние предложихме идеята за 3 години подбор. Ще има 3 години за избор. След като системата започне да работи, ще има също така една година за наблюдение. Идеята е по време на тази година държавите членки да предоставят на експертната комисия доклад и комисия да се запознава с този, експертната комисия да се запознава с този доклад и ако намери проблеми да започне диалог с държавите членки. Също така ще продължат контактите, за да има убеденост, че проблемите са решени, така че това е един много прагматичен подход към процеса. Но ако в края на процеса се установи, че обектите продължават да не отговарят на критериите, знакът може да бъде оттеглен. И, и идеята е тук, че Европейската комисия ще вземе решение възоснова на предложението на експертната комисия. По същия начин, както се процедира и с даването на знака. На теория, ако на някой обект му се отнеме знакът, той има възможност след известно време отново да подаде молба. Благодаря ви и с удоволствие ще отговоря на всички ваши въпроси. Благодаря ви. Заповядайте. Благодаря. Благодаря и на представителя на комисията за тези обяснения. Те допълниха моето изложение. Радвам се, че стана дума и за логото. Когато говорих за области, местности и паметници, естествено имах предвид и идеи, т.е. нематериални културни ценности те могат да бъдат най-различни. Европейското културно наследство е много богато и ще очаквам идеи от вас за това как да изработим критериите. Не бива да забравяме, че това е е едно предложение, което подлежи на процедура за съвместно взимане на решение. Имаме възможността да обсъждаме няколко пъти предложението. Естествено ще се опитаме да намерим общо решение и то да е най-доброто. Основното за мен обаче – е дефиницията на понятието европейско културно наследство. И критериите, те са също много важни. Естествено и бюджета е важен. Бюджета зависи от броя на знаците, които ще бъдат отдавани. Ако 21 държави получат всяка година по един знак, тогава е, това ще девалвира стоеността на знака. След 10 години ще имаме 210 знака. Не знае дали това ще е добре. Това е до правилният метод. Може би трябва да оточним по-гъвкаво броя на обектите, които могат да получат знак. Може би Можете имаме няколко вида знаци. То затова също трябва да поговорим дали не бива да въведем няколко вида знаци за различните видове обекти. Освен това, имаше и друг въпрос на господин Таварес за начина на взимане на решение – и ролята на парламента при взимането на решение. Ако ние имахме съвещателна роля, съвещателен глас при вземането на решение, то най-разумно е а, наши членове да могат да дават предложение. Аз съм на мнение, че трябва да надхвърлим границите на Европейския съюз, а не както каза представители на комисията да се ограничим само в границите на Европейския съюз. Е, господин Таварес даде добър пример. А именно той говори за смъртната присъда и отменянето и за първи път в Европейския съюз в Португалия. В заключение мога да кажа, че очаквам вашите предложения. Изпратете ги, моля, на моя интернетен адрес. Това много ще ми помогне в изготвянето на окончателната версия на доклада. А след месец вие ще получите моя текст. Благодаря. Ние ще обсъдим въпроса през, на 2 септември. Утре ще